по тези въпроси. А сега по дневния ред е, предстои да чуем изявление на съвета и на комисията за срещата на върха на Г-20 в Питсбърг, е, която ще се състои през септември, на 24 и 25 септември. Госпожи и господа, нека да чуем първо госпожа Сесилия Майнстрем, която е министър и представлява съвета. Благодаря, господин председател. Дами и господа, комисар Алмуния, за мен е удоволствие да съм тук и да представлявам шведското председателство. Шведското председателство заедно с комисията ще представлява Европейския съюз на срещата на върха в Питсбург на Г-20. Ние ще имаме неформална среща на върха, неформален Европейски съвет утре, за да подготвим общата европейска позиция. Както знаете, глобалната економическа и финансова криза изисква да се предприемат безпредседентни мерки монетарни мерки в подкрепа на реалната економика. На второ място координация на глобално равнище и развитие на ролята на Г-20 в тази координация и по регулирането на финансовите пазари. Финансовите и монетарни мерки, които бяха бързо прияти, бяха абсолютно наложителни, за да можем да се справим с най-лошото от тази криза. Тази година и следващата 5% от БВП са заделени за, за подкрепа на економиките. Централните банки също се намесват, като се стараят да поддържат лихвените проценти близки до нулата. Така че имаме предпазливи надежди за преодоляване на проблемите в финансовия сектор, но економическата ситуация все още е нестабилна и риска от нова криза не е отминал. Също въпроса за заетостта ще доминира политическия дневен ред и в бъдеще. Нещата са сложни, но можеха да бъдат и много по-зле. Сътрудничеството на международно равнище ще бъде изключително важно, за да се гарантират добро възстановяване на економиката и завръщане към дългосрочен и устойчив растеж, който да има здрави основи. Г-20 играе и ще продължи да играе важна роля във всичко това. Г-20 ще работи заедно с останалите финансови институции, МВФ, Световната банка, за да гарантира, че те ще разполагат с достатъчно ресурси и добра вътрешна организация, за да подкрепят економическия растеж и да гарантират финансова стабилност в света. По-конкретно, Процеса на Г-20 доведе до следните важни резултати. На първо място сега имаме общ анализ на проблемите, които доведоха до състоянието на нашата економика сега. Общо виждане за финансовата система и за важните економически проблеми, които доведоха кризата, са важни, за да се изготвят ефективни контрамерки. На второ място постигнахме напредък по поредица от мерки, които бяха договорени в Лондон миналата пролет. Засилване на координацията по надзора и регулирането на финансовите пазари. Освен това, МВФ получи допълнителни ресурси, за да може да отговори на търсенето на кредити. Ние се ангажирахме допълнително да подобрим международните финансови институции и тяхната способност да упражняват контрол върху финансовото състояние в света и да ни информират своевременно за рисковете. Много неща предстоят да се направят, но ние очевидно постигнахме значим напредък чрез координирани международни мерки. Аз вярвам, че Европейския съюз, заедно с останалите страни от Г-20, постигнахме съществен напредък по основните въпроси, които водят до стратегически отговор на финансовата и економическа криза. Координираната стратегия на Европейския съюз означава, че Европейския съюз води, а не следва дебата решенията, които ще се вземат предвид при и решенията, които той предлага, се вземат предвид при вземането на глобални решения. Утре вечер държавните и правителствени ръководители неформално ще обсъдят продължаването на работата по постигнатото на неформалната среща на Г-20 на финансовите министри на 20 в Лондон. Надявам се, че срещата утре и тази в Питсбург ще обхване всички тези въпроси, които споменах, както и други, върху които искаме да се концентрираме. Една от областите, в които министрите на финансите взеха отношение е въпроса за ролята на бонусите и как те се отразяват на финансовата стабилност. Има консенсус сред министрите на финансите в Европейския съюз, че трябва да имаме водеща роля в това отношение за да имаме стандарти на глобално ниво, които да са ефективни и бонусите да нямат дестабилизираща ефект тези премии да бъдат съобразени с постиженията. Необходим е цялостен подход, за да се гарантира по-голяма отвореност и прозрачност в финансовия сектор, което е важно, за да се гарантира стабилност в бъдеще. Борда за финансова стабилност трябва да докладва в Питсбург за това какво е направил по развитие на системата за бонусите. Надяваме се, че ще излезе с практична стратегия която ще гарантира, че финансовите институции ще приведат в съответствие системите на заплащане и на бонуси. Продължаването на стимулирането на нашите економики също се очаква да бъде разисквано. Ние трябва да сме готови постепенно да се откажем от тези мерки, след като започне съживяването на економиката. Това са стратегии за намиране на изход е, и съм убедена, че формулирането, координирането, методите за прилагане ще са особено важни, за да се постигне балансиран, но и дългосрочно съживяване на економиката. Друго важно предизвикателство пред нас е заетостта. Ние трябва да бъдем много внимателни при формирането на мерките, които са нужни, като същевременно имаме баланса между финансовата и структурна политика. Аз съм също убедена, че трябва да не допускаме протекционизъм, трябва да има равнопоставеност на глобалните пазари. Това е въпрос, който изисква значително координация, когато става дума за финансов надзор, както и за постепенно примахване на извънредните мерки в подкрепа на финансовия сектор. Ние ще продължим да работим заедно, както на международно, така и на европейско равнище. Дискусиите ще продължат утре и след това в Питсбург, както и през останалата част на годината за реформата в е, финансовите институции. Ние искаме те да бъдат силни, да имат достатъчни ресурси, да имат нужния мандат, да имат политическите насоки, управленски структури, които да отразяват добре а, техния състав, а, тяхната членска маса. Това са сложни и взаимосвързани въпроси, но ние трябва да ги решим спешно, за да могат финансовите институции да си вършат работата, която става все по-важна. И в заключение, дами и господа, разбира се, има все още голяма нужда от твърди решения пред срещата по климата в Копенхаген, която е голям приоритет за шведското председателство. Всички трябва да имат нужните стимули да предприемат мерки за намаляване на глобалното затопляне, да имат нужните економически стратегии, за да стимулират екологосъобразно развитие трябва да се отчита тези въпроси при основните насоки за финансиране и за предприемане на глобални мерки. Всичко това са сложни въпроси едва ли ще можем да ги решим всички, но обещаваме, че председателството ще защитава твърдо позициите на Европейския съюз и в този дух аз очаквам плодотворна дискусия с държавните правителствени ръководители от Европейския съюз утре вечер, както и на срещата на Г-20 в Питсбург към края на този месец. Благодаря ви и очаквам да чуя дебата. Thank you very much. And um... Благодаря, госпожо. А сега представителят на комисията. А, комисар а, Йоакин Алмуня. А, много благодаря, господин председател. Госпожо министър, почитаеми дами и господа депутати. Радвам се, че имам възможност да се обърна към този нов състав на парламента и отначало искам да ви поздравя с избирането ви за депутати в Европейският парламент. Аз поделям чувството за голяма отговорност, което сигурен съм е, изпитвате и вие в е, този период на дълбока финансова и економическа криза. Трябва да успеем да върнем доверието на нашите граждани да възстановим стабилността. И като в същото време осигурим колкото е възможно по-висока ниво на социална защита. Въпросите, които ще бъдат обсъждани идната седмица, имат пряко отношение към всичко това. Някои от въпросите, които ще се обсъждат в Питсбург, ще бъдат обсъждани и от този парламент по цялото време на неговият мандат. Тоест, това са въпроси, които са общи за всички ни. Срещата на Г-20 в Питсбург е третата подобна среща на ниво на държавни и правителствени ръководители от банкрута на банката на Лиман Брадърс насам. В светлината на опита, натрупан от първите две срещи в Вашингтон през ноември миналата година и срещата през април тази година, можем да кажем, че Г-20 е в състояние да играе важна роля в борбата за преодоляване на финансовата и економическата криза – Мерките, предвидени от Г-20, изиграха важна роля в предотвратяване на по-нататъчно задълбочаване на кризата, както и в борбата за предотвратяване на това, което доведе до кризата. Срещата на Г-20 разгледа предложенията на Европейския съюз и на френският президент Саркози. По този начин Европейският съюз изигра важна роля в подготовката и провеждането на тази среща. Става дума не само за принципни декларации, но също така и за постигане на практически споразумения. Европейските институции които представят всички европейски граждани, могат да бъдат доволни от нивото на координацията, което съществува между нашите усилия и усилията на другите членове на Г-20. Работим за благото на всички граждани на Европейския съюз за постигане на общи позиции. На срещата във Вашингтон през ноември миналата година бяхме изправени пред неотложни задачи. Държавите от Г-20, които представляват 90% от брутният а, вътрешен а, продукт световният брутен вътрешен продукт се събраха, за да могат да предодолеят кризата в економиката, в финансовата криза, в резултат на ударите, които световната економика понеси през 2007 и по-късно през 2008 година. Комисията а, предложи план за економическото възстановяване, който стана основа за нашата бюджетна политика и нашата политика за възстановяване и за насърчаване на потреблението. Бяха приети мерки за приемане на стимули и за стабилизиране на финансовото и економическо положение. Доколкото виждаме, тези мерки помогнаха за съживяване на потребителското търсене. Новата американска администрация прият широк пакет от мерки за стимулиране на економиката а също така и за нейното стабилизиране. Тези мерки в Съединените щати се отразяват и в Европа. Подобни мерки бяха прияти и в други членове на Г-20, бяха прияти в Китай, в Индия и в други страни. Ние настояваме за практическото прилагане на тези мерки колкото може по-бързо. Ако е необходимо, ще трябва да се приемат и допълнителни мерки за стимулиране на економиката. Може да се каже, че мерките за стимулиране, мерките на централните банки, използването на обществени средства за под, в подкрепа на финансовите институции, по-специално банките, успяха да предотвратят свободното падане на економиката, постигнаха известно стабилизиране. Както може да видите от економическата прогноза, която представих преди два дни в Брюксел, за първи път от последните две години не се налага да преразглеждаме и намаляваме предишните си прогнози. Не сме сигурни още обаче дали економиката ще продължи да върви нагоре без сегашните стимули. Нивата на безработицата са повод за безпокойство. Също така и състоянието на финансовата система. И за това на срещата в Лондон в началото на този, този месец бе решено да се продължи с временните мерки, без а, това да накърнява а, нашата обща стратегия за изход от кризата. Сигурен съм, че срещите на Г-20 ще изиграят ключова роля в приемане на обща система за надзор над финансовите институции. Нуждаем се от решителна промяна. След три десетилетия дерегулиране, когато вярвахме в непогрешимостта на пазара, сега г-20 се съгласиха по програма, чрез която финансовите пазари трябва да бъдат подложени на по-строга регулация и надзор. Това значи, че субектите на финансовият пазар няма вече да бъдат извън погледа на надзорните органи. Надзорът трябва да бъде много по-строг, отколкото бе до сега. Това въжи също и на национално равнище, въпреки че пазарите са вече глобализирани. На срещата в Лондон през април бяха отправени призови, призиви за по-бърз напредък към прилагането на тази програма. Необходима е прозрачност на финансовите институции Необходима е нетърпимост към данъчните обежища, по-строг контрол над акционерните фондове и хедж фондовете, а също така и самоограничения и ограничения, когато става дума за премиите, които получават трейдерите и брокерите, които търгуват на борсите. В Лондон стана ясно, че страните от Г-20 трябва да изиграят много важна роля в прилагането на подобна програма за надзор и регулиране на световните финансови пазари. Някои мерки вече бяха одобрени от парламента и от съвета, други в момента се обсъждат и в Европейския парламент, и в съвета. И до края на годината комисията възнамерява да приеме допълнителна поредица от мерки. Още едната седмица, един ден преди срещата в Питсбърг, ще предложим създаване на Европейски съвет за системните рискове, който ще упражнява макронадзор а, над институциите в Европа. Комисията изцяло приема препоръките на докладът Ла Розьер – Подобни приоритети очерта и президентът Обама миналата седмица. А, тъй като, както знаете, кризата започна в Съединените щати. Това са амбициозни цели. Необходимо е обаче мерките от двете страни на Атлантическия океан да бъдат координирани. По този начин в бъдеще ще можем да предотвратим спекулативните явления, на които станахме свидетели до сега. Освен да се съгласи по мерки, срещата на Г-20 трябва да изпрати много ясни сигнали към целия свят. Трябва да препотвърди ясното желание на държавите и на политиците в нашите страни да създадат солидна регулаторна рамка, възоснова на тяхната решимост да ограничат спекулативните, спекулативната търговия, на която станахме свидетели до сега и която ни доведе до тук. Очакваме гаранции от финансовите институции, че те ще уважават правилата, включително и правилата за възнагражденията. Европейският съюз е напълно обединен, единен по тези въпроси. Друг въпрос, който ще бъде обсъждан на срещата, това е реформата на международните финансови институции. Госпожа министърката вече спомена за това. В, насрещата срещата в Лондон бяха взети важни решения по отношение на укрепване на тези институции, особено по отношение на ролята на МВФ и неговата възможност да дава, да отпуска заеми. Ще бъдат заделени таванът на неговите възможни заеми, сумата на неговите заеми ще достигне 750 милиарда долара. По-рано беше 500 милиарда. Беше постигнато споразумение също така да се увеличи финансовите възможности на Международният валутен фонд, за да може той да отпуска специални заеми на най-бедните страни. През последните 6 месеца бе направен следователно много по-бърз напредък, отколкото през години пред, преди това. Страните членки се съгласиха да увеличат об, обичайните си вноски, за да по, по, подпомогнат а, Международният валутен фонд. Разбира се, трябва да настъпат и някои промени в представителство на страните в финансовите институции и в тяхната оправа. Развиващите страни с право искат да бъдат по-добре представени в тези международни финансови институции. И комисията продължава да настоява, а това е становището и на Европейският парламент, че Европейския съюз също трябва да бъде по-добре представен в управленията на тези а, е, световни институции. Срещата в Питсбург също ще обсъжда въпросите за измененията на климата, подобряване на световните търговски потоци, преодоляването на тежненията към протекционизъм, и помагане на най-слабите и най-уязвимите страни да преодолеят последиците от кризата. Както знаете, миналата година, а миналата седмица по този въпрос комисията прие съобщение. Ще приключа, като заява, че съществува ясна воля. Тя беше потвърдена и на последната среща на Г-20, ще бъде препотвърдена и в Питсбург, да се създадат здрави основи за устойчив растеж в бъдеще. Същевременно трябва да започнем да мислим за своята стратегия на изход от кризата. За мерки, които да приложим, ако не сега, то в момента, когато това е необходимо. Това ще има ключово значение, за да можем да излезем от настоящата криза и да продължим устойчиво развитието си. Става дума за мерки от средносрочен и дългосрочен план – само по този начин, след сегашната криза, ще можем да възстановим здравето на нашата финансова система и економика. за е, komisarzowi Е, премав... E, e, Благодаря, господин комисар, за информацията във връзка с е, срещата на върха на Г-20 в Питсбърг. А сега ще дадем думата на ораторите от името на политическите групи, от името на Европейската народна партия. Да, ще говори госпожа Лартман Кол. Благодаря, господин председател. Госпожо Малстрем, е, господин комисар Алмуня. Намираме се в е, световна криза по отношение на финансовия пазар. И би трябвало да търсим международни, световни решения. Затова срещата на върха в Питсбърг е толкова важна – Европейският е, съюз естествено трябва да предприеме мерки в това отношение, за да се възстанови отговорността на финансовия пазар, за да се оздрави е, обхванатата от криза финансова система. Срещата на върха в Питсбърг е много важна. Става дума не само за разработване на визия за бъдещето. Трябва да се разсече гордиевия възел, трябва да се намери една по-прозрачна система, трябва да се потърсят, да реч, по-добри мерки по отношение на хедж фондовете. Необходима е бърза реформа на Международния валутен фонд и на Световната банка. Бих искал да подчертая това спешно трябва да се търсят е, съответните мерки и трябва да се намери колкото е възможно по-бързо подходяща стратегия, за да излезем от кризата. Трябва да сложим край на порочната система на разпределяне на бонуси сред банкери и брокери Става дума не само за оздравяване на финансовата система, когато търсим е, правилно решение по отношение на бонусите. Става дума за това да пресечем всички опити за възползване, неправомерно възползване от е, финансовия пазар. Много важно е, естествено, е, да се потърсят решения за една по-добра, по-ефективна борба срещу протекционизма и за е, справяне с проблемите, свързани с безработицата. Много е важно и аз се надявам от името на моята група, че европейските държави ще търсят заедно необходимите решения. Благодаря на госпожа Лортман Кол. Благодаря и за дисциплината по отношение на регламента. Удо Болман от името на е, Прогресивния алианс е, Социалисти и Демократи. Госпожо пред... председател на съвета, господин комисар, е, господин председател, колеги, в никакъв случай не можем да продължаваме така както до сега, защото ще е, бъдем свидетели на все по-драматични събития и на все по-драстично е, спадане на заетостта, ако продължим да бездействаме. Чух е, реч, произнесена от комисаря Алмуня, която ни окоръжава. Да, чудесно е да се започне естествено с поръчната система на бонусите, но това не е достатъчно в никакъв случай не бива да продължаваме да даваме възможност на спекулантите на финансовия пазар да печелят краткосрочно, е, като говорим за това, че е, бонусите би трябвало да бъдат свързани с е, дългосрочния финансов ефект от действията на банките и на е, играчите на финансовия пазар. Това не е достатъчно, защото тези хора веднага ще намерят начин да представят е, краткосрочните е, мерки за дългосрочни. Необходима е истинска реформа на финансовата система, на финансовия пазар която да бъде свързана и с данъчната политика, и с международните данъци върху капиталите и трансфера на капитали. Не бива да се страхуваме от една такава дискусия и от подобни мерки. Необходима е много по-голяма степен на съгласуваност между всички нас и в световен мащаб, когато говорим за необходимите мерки. При всички положения, когато говорим за мерките за възстановяване, трябва да търсим стабилност в тези мерки и трайно регулиране на въпроса. Благодаря. От името на Съюза на либералите и демократите в Европа, госпожа Голяр. Благодаря, господин председател. Очевидно ние поддържаме всички мерки, всички усилия, които очертахме. Нещо повече, ние бихме искали да видим конкретизиране на някои елементи, ангажименти на Г-20. Особено искам да спомена разликата между насърчителните цифри в финансовата област и ужасните резултати по отношение на безработицата в Европейския съюз. И няма, липсата на възстановяване на потреблението. А, да не, не би трябвало да се съгласим с едно японско решение, с едно а, меко а, слаб растеж. Има три е, най-важни области, в които трябва да се работи. Трябва да сътрудничим е, в целия свят, като се борим срещу протекционизма, като укрепваме международните институции, като МВФ. Второ, трябва е, да има ефективен надзор, да бъдем много по-изискателни в надзора. Необходимо е, а, необходима е законодателна дейност и тук предложенията на комисията а, в това отношение не са достатъчни. Смятам, че трябва да се помисли за обща стратегия за изход от кризата, като а, съхраним а, силата на еврото. И накрая искам да благодаря на комисара Алмуня, че той а, е в полза на това Европейският съюз да заема позиции в международните институции и да му се чува гласът там. Не само големите държави трябва да се чуват, но трябва и целият Европейски съюз е, от името на целия си свой вътрешен пазар да говори навсякъде. Благодаря. А, сега а, времето. Е, сега давам думата на е, Свен Гигол от името на Зелените. Благодаря, господин комисар, за вашето изказване. Имам няколко опасения. На първо място, Комисията по развитието в парламента изготви проекторезолюция, цитирам, отбелязва с загриженост, че кризата води до сериозни щети засяга най-уязвимите в най-бедните страни. 23 милиона са хората, които са загубили работните си места. Между 200 и 400 хиляди са смъртните случаи сред децата. За съжаление, тази резолюция не беше прията, въпреки че тя беше изготвена от всички политически групи. Ние съжаляваме и считаме за неприемливо, че парламентът не прие резолюция по въпросите на развитието преди срещата на Г-20. Големият въпрос е как да се финансират последиците от кризата. Германският министр на финансите заедно с канцлера предложиха да се обсъди въпроса за глобален а, данък и искам да попитам съвета и комисията дали приемат това предложение. Следващия въпрос а, е свързан с данъчните убежища. Г-20 иска да се разглеждат а, тези въпроси за всеки отделен случай на базата на получената информация. Трябва да има режим за да може да се държат на отчет всички трансгранично опериращи корпорации една глобална финансова система трябва да има прозрачност и искаме да разберем какво е вашето мнение по всички тези предложения и по въпросите за финансирането на последиците от кризата. Благодаря. Искам да напомня на всички да се придържат към времето от името на групата на европейските консерватори и реформатори Свинбърн. Благодаря, господин председател. Много интересни неща чухме тази сутрин. Особено интересно беше да чуем а, госпожа Малстром за това, че е необходима по-нататъчна координация и продължаване на мерките за стимулиране на развитието на економиката, че е необходимо да се работи заедно за бъдещето, тези мерки за надзор. А, виждаме, че е, обаче а, е, а, е, се възприемат някои протекционистки мерки. Европейският съюз и, Европ... и Съединените щати е необходимо да направят нужното за цялостно, цялостна промена в финансовите услуги. В някои страни се вижда, че вече като че ли преодоляват кризата. Не трябва обаче да мислим само за контролиране на премиите на банковите служители. Необходимо е да не създаваме условия в някои страни да имат по-голяма конкурентна възможност, отколкото други. Необходим е цялостен, координиран подход, който да обхване всички държави, за да може да се постигне това, към което се стремим. банките, ако ще се нуждаят от толкова много пари, че ние трябва да налеем в тях още повече пари, не, е, е не трябва в такъв случай да приемаме прекалено е, обременителни е, регулационни мерки. Само по този начин може да осигуриме е, бъдещето на всички наши е, предприятия, на всички бизнес субекти. Благодаря. Благодаря за изказването госпожо Свинбърн. Сега едноминутни изказвания конфедеративната група на Европейското обединение Зелени, Северни Зелена левица Мигуел Портас. Благодаря. В Португалия през първото три месече на тази година печалбите се увеличиха с повече от 80% и единствено безработицата би този рекорд. Г-20 направиха обещание, което ни изпълниха, че ще се опитаме да преодолеем тази криза чрез създаването на нов световен економически ред. Има 15 милиона хора, които са загубили работните си места. Всичко това показва, че това обещание не е спазено. Аз се обръщам към комисаря и към представители на съвета, госпожа Малстром, на Г20 да се наблегне на нещо, което не сме обсъдили тук, а именно идеята за такъв глобален а, данък върху операциите. Да се направи нещо, което да накара хората да повярват отново в а, нас. Европа за свобода и демокрация Марио Богрецио. Благодаря, господин председател. Населението на Европа желае ново регламентиране на финансовата система и финансовия пазар. В Америка е, наблюдаваме една консервативна революция срещу финансовата иерархия. Ние не вярваме в е, реформа на финансовия пазар, която ще трябва да бъде заплатена от данакоплаците. И в Европа, и в е, Америка финансовата реформа би трябвало да води до увеличаване на работните места, до увеличаване на заплащането на трудовите възнаграждения, защото инак е, всякакви други мерки ще бъдат палиативни и отново ще бъдат от полза единствено за онези, които и до сега обираха лъвския пай. 800 милиарда са предоставени за оздравяване на банковата система, е, но Както в Америка, така и в Европа политиците поемат част от задълженията на финансовите е, менеджери, а това не бива да се прави. Колеги, имайте предвид, че повечето от вас имат само една минута за изказване и затова ви моля да спазвате регламента. Ханс Петър Мартин има сега минута и половина. Благодаря. Необходима ни е революция на демокрацията. Целият този процес, който сега е, ще се обсъжда и е, на Г-20 е, в Питсбърг, е, показа съвсем ясно тази необходимост. Необходимо е да реформираме демократичните механизми. И за тази цел може би е, не е необходимо непременно да свикваме, така да се каже, някакъв световен парламент, но при всички положения програмите за оздравяване на финансовите пазари, за реформирането е, на финансовата система не се свеждат само до Европа и до Европейския съюз и не са само от компетенциите на нашия парламент. Още през 1900 е, 1998 година е, има сигнали за това, че е, ще се стигне до този срив на финансовите пазари, е, който кулминира миналата година, когато знаем, че Леман Брадърс обяви невъзможността си да се справи от тук нататък с положението. А американското правителство също не пожела да спаси банката. Така че е необходим спешно необходим глобален пакет за реформиране не само на финансовите пазари в Европа, така че да не позволим да се постигне някаква фалшива, погрешна Европа. Давам думата сега на Отмар Карас. Благодаря, господин председател. Трябва да разгледаме е, множеството причини за кризата. Една голяма част от тези причини все още не са отстранени за тяхното отстраняване е необходима политическа воля. А все още не наблюдаваме достатъчно политическа воля от страна на всички отговорни лица. Да, говорим за Г-20, това е много добър процес и аз съм сигурен, че такива срещи са необходими. Необходимо е да мислим за един справедлив ред за не само по отношение на финансовите пазари, но и в социално отношение. И затова този процес трябва да бъде легитимиран по парламентарен път. Необходимо е да не ограничаваме мерките само до Европа, но да имаме предвид световната, глобалната ситуация. Това означава че трябва да имаме предвид е, е, най-вече социалното пазарно стопанство като фундамент на глобалния е, ред. Необходим е световен, така да се каже, банков и финансов надзор. Независимо от това, ние се нуждаем и в рамките на Европейския съюз от собствени правила за финансов надзор по модела на Европейската Централна банка. Докладът Ларозиер не е достатъчен. И освен това, промяна по отношение на системата на бонусите, да, необходима е такава промяна, но посоката, в която сме тръгнали, е, не е, не е най-правилната, не е оптималната. Е, при всички положения тази система е, на допълнителни заплащания и бонуси и премии за банкери и брокери трябва да бъде много сериозно обмислена от всички е, възможни аспекти. Необходимо е, е, както казах, политическа воля, това казах в началото, завършвам с него и в това отношение ние можем да допринесем много. Е, да, сега на Преванш Госпожа Первес, Перванш Перес, господин председател, господин комисар, госпожа министър, след банкрута на Леман Брадърс, срещата на Г-20 в Питбърг ще има особено голямо значение, ако искаме да не започне всичко от начало и да се върнем назад. За това четири неща ще спомена. Първо, по време на Г-20 в Лондон миналата година държавите поехаха ангажимент да се увеличи, да увеличат възможностите на Международният валутен фонд. Надявам се, а, а, че това а, не прикрива недостатъчно желание да се реформира управлението на Международния валутен фонд. А, второ, а, а, когато говорим за премиите и на други неща, не трябва да се увличаме. Необходими са дългосрочни инвестиции – и не трябва да изоставяме борбата срещу финансовите данъчни обежища, които бяха обсъждани на Г20. Това второ. Трето, нещо, което каза Юдо Булман, преживяваме исторически момент. Въпросът за участието и ролята на банките в възстановяването след кризата. Става дума за данъчното облагане на транзакциите, което ще даде възможност за дългосрочни инвестиции. Защото след като помогнахме на банките, абсолютно справедливо ще бъде да очакваме те пък от своя страна да допринесат за финансирането на економиката. И последно, когато става дума за безработицата. Мисля, че още от самото начало на срещите на Г20 са заобикаляли този въпрос. Става дума за това как економическите мерки ще повлияят върху заетостта в световен мащаб, за преодолееме дисбалансът в това отношение. Благодаря ви, госпожо Първанш, казва председателят. Господин председател, скъпи колеги, Приветствам бързата реакция на държавите от Г20 е, във връзка с финансовата криза. Много вече е направено, но е, финансовата ни система все още не е стабилна. Както е, знаем, когато има печалби, банкерите си разпределят, а инак загубата се социализира, както казват гражданите. И когато говорим за е, регулиране на пазара, за реформа на финансовата е, система, трябва да знаем, че това все още звучи някакси странно и далечно за една голяма част от гражданите. Необходими са дългосрочни мерки, необходимо е устойчиво развитие на системата, която правим реформата и трябва да имаме предвид и изграждането на един арбитраж в случаите, в които трябва да се регламентира банковата система, така че да имаме и елемент на справедливост, устойчиво заложен в тази реформа. Благодаря. За сега Г20 се концентрира върху мерки за финансовия сектор. Всички изглежда забравя, че реалната економика страда от обсесия за краткосрочни печалби. Аз уважавам малките и средни предприятия, които се опитват да оцелят. Те заслужават да получат заемите, които са им необходими. Аз нямам никакво уважение към управителите на големи компании, които не се интересуват от продуктите и услугите, които предлагат, само се интересуват от печалби и експанзия. Г-20 трябва да обсъди въпроси как да стане економиката по-демократична, как вътре в една фирма работниците ще разполагат с достатъчно средства за контрол върху управлението. Трябва да има статут на европейската компания, да стане невъзможно управителите и акционерите да спекулират в ущърп на дългосрочните интереси на фирмите и на хората, които работят в тях. Благодаря ви. Следващият оратор е Кристина Морвай. Повечето от европейците не са корпоративни лидери, нито пък банкери. Те са фермери, дребни предприемачи, държавни служители. Повечето от хората в Европа а, им е омръзнала а, тази система, където управляват а, многонационалните компании и банки. Ние искаме нова парадигма, нова парадигма, при която да има преместване от глобализацията към локализацията, да се насочат усилията към вземане на решения, които имат в основата си интересите на хората, а не на печалбите, както и да се постави ударение върху развитието на местните фирми, местните отрасли защото това са хората, които представляват мнозинството в Европа. Благодаря ви. Следващият оратор за две минути е на господин Ван Ланген. Благодаря, господин председател, скъпи колежки и колеги. Кой, какво, как ще регулира и регламентира? Това ще бъде един от спорните въпроси на Г20. И ако има е, единно виждане по това, че не бива да се връщаме назад, е, тогава все пак ще се постигнат някакви споразумения е, по отношение на заплановените агенции, по отношение на дериватите, по отношение на тяхното допускане, по отношение на данъците и контрола на данъчното облагане, участниците ще спорят. Ще се спори за това дали Европа ще допусне изобщо е, един е, допълнителен е, данък върху транзакциите. И аз мисля, че комисията е на правилен път, след като се ръководи от правилното мото никакъв финансов продукт, е, е, е, никакъв финансов обект на финансовия пазар, където и да било в света, не бива да остава неконтролиран и без надзор. Защото именно това разюздано поведение се дължеше на липсата на контрол. Това е проблемът и той доведе е, до задълбочаване на мизерията и на бедността в глобален мащаб. Не бива да го допускаме, не бива да го търпим. До този момент е, не сме водили дискусия по един въпрос би трябвало да продължим да работим по пакта за стабилност и растеж в Европа. Е, комисар Алмуния засегна този аспект. Това е европейската цел и тя трябва да бъде наша сериозна цел. Не бива да изпускаме от очи, защото само чрез стабилна економика ние ще можем да постигнем нашите цели във връзка и с е, оздравяването на финансовата система. А сега господин Трианта Сула. Благодаря, господин президент. Една тема от основните теми, която се обсъжда и в пресата и несъмнено ще се обсъжда и на Г-20, е темата за премиите. Разбира се, проблемът е по-сложен, отколкото може да изглежда. Защото не бива да застрашаваме финансовата система. Разбира се, необходим е контрол. Не трябва да се забравя, че има много сериозен дисбаланс в търговски, търговията и търговските потоци, нещо, което доведе до а, голяма степен до сегашната криза. Трябва да се провери какво е направено, какво е свършено. Някои от мерките, за някои от мерките е необходимо време, година-две, за да може да се отчете техния резултат. Тоест, трябва да видим пакетите от стимули, които бяха приети, дали работят, доколко са ефективни, а трябва да мине време преди да настъпят положителни промени. Очевидно, тук е необходима последователност. Благодаря. Искам да ви напомня, че нямаме време. Моля, придържайте се към регламента. Сега господин Триантелидес. Г-20 ще се фокусира върху преодоляването на кризата, но не стига до сърцевината на проблема и за това не може да се изчита за стъпка в посока на реформиране на съществуващата система, промяна на правилата, на разпоредбите не водят до решаването на основните проблеми. Трябва да има пълна промяна в економическата и, и финансова система, да се премине към по-демократично управление с повече надзор, хората да са наясно какво се случва, особено хората, чието работни места са заложени на карта. Ние трябва да сложим край на унищожаването на социалната държава и разпространението на приватизацията. Това е желанието на хората. Ние трябва рязко да се откажем от неолибералната система, защото така се поставя ударение върху печалбите, а не върху хората. Благодаря господин Гозе за две минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, радвам се на вашата решителност. Европа започна да създава ефективна регламентация, но тя не може да бъде сама. Необходимо е повече от всякога международно сътрудничество. Трябва с всички сили да се стремим да изпълним реформите, за които бяха взети решения на предишната среща на Г-20. Това въжи особено за финансовия сектор, за инвестициите, за да може да постигнем растеж и заетост. Кризата не е приключила, не трябва да се връщаме назад, не трябва да се отказваме от мерките, които бяха приети. Защото кризата е особено вредна за растежа, за реалната економика и за заетостта по-добър надзор, по-добро регулиране са абсолютно необходими. Решенията на Г20 трябва да отразят системният риск, на който бяха подложени тези сектори. Трябва да бъдем по-строги, да искаме по-голям собствен капитал на финансовите институции. По отношение на възнагражденията, трябва да се увеличи прозрачността в тази област и да се приемат а, а, различни а, схеми на възнаграждаване, особено там, където става дума за премиите. Същото се отнася и за управлението на е, Международния валутен фонд и представителството в него. Ето някои от нещата, които гражданите на Европа очакват от срещата на Г-20, на която Европа трябва да говори с твърд и ясен глас. Благодаря. Сега Алехандро Келкас, една минута. Комисаря Алмуния, госпожо министър, в Питсбург. Моля, не забравяйте, че това, на което сме свидетели, не е само економическа и финансова криза, която няма прецедент, но и огромна социална криза, която има катастрофални последици за най-бедните слоеви от нашите общества. Хора, които а, разчитат само на работните си места, малките и средни предприятия, а, слабо развитите региони в Европа. Економиките са важни, но по-важни са хората. Не забравяйте в Питсбург, че Европа съществува. Не забравяйте основните ценности. На 3 септември в изявлението на министър-председателите никъде не се споменава за Европа. Ние трябва да имаме обща визия трябва да запазим социалната пазарна економика. Нека да говорим с един глас в бъдеще. Следващият оратор господин Гарсия Маргайо за две минути. Дами и господа, съгласен съм с много от това, което бе казано сега. Съгласен съм с начина по който поставяте ударение на определени теми. но не мисля, че пациентът е оздравял. Не мисля, че той може да хвърли патериците все още. Необходими са нови правила за конкуренцията. И всичко, което е необходимо да направим, трябва да го направим заедно. Необходима ни е система за равно предизвестяване, нещо, което нямахме до сега или ако сме имали, не работеше достатъчно добре. Съгласен съм, че е важно да се урегулират премиите, да се контролират данъчните обежища, но това не е достатъчно. Необходимо е да дадем възможност на международните финансови институции да се развиват нормално, да стабилизираме системата, да осигурим ефективна система на надзора. Необходимо е да се въведе централен, централизиран надзор. Защото очевидно финансовите институции не могат да работят без координиран надзор и без сътрудничество в рамките на целия свят. Много още трябва да се направи по отношение на търговията. Особено важно е да се премахнат пречките, които все още пречат на свободната търговия с стоки в световен мащаб. Необходимо е да положим основите за стабилно, устойчиво развитие за следващите поколения, а те ще имат нужда от свободен пазар, пазар на иновациите, пазар, който дава възможност на предприемчивите, но също така пазар, който е добре регулиран. Господин Алмуня искаме да имаме малък брой правила, но, но те да бъдат ефикасни. Като правилата, които а, а, Санчо Панса даде на Дон Кихот. Благодаря, господин комисар. Съгласен с вас за нуждата от устойчива економическа дейност. Това е нещо, което трябва да разискваме по време на Г-20. Трябва да се постави, но трябва ли да се поставя фокус върху премиите на банкерите, защото това е отклонение от основната тема. Финансовите услуги са в сериозна криза. Ние се нуждаем от последователен подход. Г20 е водещ форум, но ние се нуждаем от постоянни структури, като Трансатлантически економически съвет, за да се справят с проблемни въпроси. Нека да спрем да се самовглъбяваме и да видим как да излезем от кризата в бъдеще. Благодаря господин Кадер Ариф за една минута. Господин председател, скъпи колеги, кризата, която преживяваме, е дълбока и продължителна. Затова е необходимо регулиране на банките и финансовите институции, за да може тази криза да не се повтори. Те трябва да бъдат в услуга на реалната економика. И в Лондон Г-20 бяха взети частични решения, но те не бяха проведени на практика. Затова трябва да очакваме от Г-20 в, в Питсбърг Европейския съюз да защитава решително ефективни мерки. Нещо, което споменаха е много колеги. Това е развитието и търговията в бъдеще. Трябва а, да се възобновят преговорите от цикъла Доха, като не се забравя развитието. Защото а, загрежеността ни в това отношение все още не е получила задоволителен отговор. Колкото до финансовата криза, прекъсва го председателят. Сега господин Атондо за една минута. Señora ministra, señora Almunia, tres ideas. Госпожо министърина, господин Алмуня, господин председател, първо ще се попитаме защо желаем повече Европа. В ситуацията в света в момента всички се нуждаят от една по-силна Европа. Нуждаем се от повече държава, защото ни е необходима нова структура, за един нов световен ред, за едно по-добро структуриране и за по-добро международно регламентиране, за да се освободим от старите, от е, погрешните структури и за да приключим с данъчните убежища. И на трето място, необходима е, е нова етика, нов етичен кодекс за работата на финансовите институти, за работата на фирмите, на предприятията, защото те би трябвало да, не само да вземат своето място на пазара, но да поемат и своята отговорност по отношение на акционерите и потребителите. Преминаваме към спонтанни изказвания. Госпожа Дати е първата ораторка. Благодаря, благодаря, господин Дати, госпожа министр, господин Алмуня. А, през септември а, Франция и а, Великобритания и други страни се съгласиха а, по въпросите за ограничаване, въпрос за ограничаване на премиите на брокерите. Сега, когато се подготвя Г-20 в Питсбург, аз бих ви приканила да се намери общ отговор и най-важното добър, амбициозен отговор за възнаграждаването на брокерите. А, защото а, а, а, банките отделят средства за тяхните възнаграждения. А банките получиха много големи суми като държавна помощ. Необходимо е а, по време на а, сегашната среща на Г-20 а, да се уреди това положение. Всякакво а, неизпълнение на решенията в това отношение трябва да бъдат санкционирани. Не може обаче някой, а, ни, нито една страна а, да реши въпроса сама. А, Необходимо е да се вземат общи мерки, необходимо е да се прилагат санкции в това отношение, ако не се изпълняват решенията. Благодаря. Моника Фласикова Беньова. Едно минуто. Моника Беньова. Благодаря, господин председател. Госпожо Валстром, господин комисар, това, което представихте е един амбициозен план, целта на който е да представи нашата позиция на среща на Г-20. Не зная какви изводи ще бъдат направени от тази е, среща и как това ще се отрази на обществото, защото резултатите на национално ниво все още не са забележими. Госпожа Валстром говори за прозрачност. Е, данните посочват, е, че отраслите, които се опитваме да стимулираме и които спасяваме от фалит, не са подобрили по никакъв начин контрола върху управителите. Безработицата също нараства. Ние сме изправени пред проблеми в сектора на малките и средни предприятия и ми се струва, че в бъдеще трябва да се ограничим в темите, но да се съсредоточим върху изпълнението. Господин Паскал Камфено, за една минута. Говореше се за управлението на Международния валутен фонд. Искам да, кажа, да попитам, ще повдигнете ли на Г-20 въпроса за условията, при които се отпускат заеми от страна на Международния валутен фонд. Тези условия понякога изглеждат на прекалено либерални, в тях не е настъпила промена. Какво е вашето отношение? Втори въпрос. Каква е позицията на съвета и комисията по отношение на китайското намерение да се създаде предложение се създаде международна валута, която да замести долара като международен валутна единица. Трети въпрос при подготовката на срещата в Копенхаген. Комисията предложи една сума, около 2 милиарда, между 2 и 15 милиарда долара, за да помогне на страните от юга да преодолеят последиците и да се борят с затоплянето на климата. Сега господа Форд, моля една минута. Благодаря. Г-20 реагира по разумен начин в много отношения. Преглед на финансови надзори, регламентиране и нуждата от координирани действия националните политици казват нещо, но тук в Европейския съюз изглежда ние правим друго. Регламентите, които се обсъждат, показват различия по отношение на графика за изпълнението, както и в детайлите. Економиките ни са още крехки, безработицата расте, Създават се доста трудности все още с предоставянето на финансови средства. А дали искаме нашия бизнес да бъде в неизгодно конкурентно положение поради липса на достъп до финанси? Може би те ще искат да вземат заеми от Уолл Стрит, което ще бъде в ущърп на, на банките в Европа. Ораторката е прекъсната от председателя. Господа Георин е следващият оратор за една минута. Благ... Благодаря, господин председател. Аз ще говоря на унгарски. Искам да спомена един аспект на кризата. Нашите граждани с удивление установиха, че полугодишните е, печалби на унгарските е, банки е, достигнаха две трети от предишните им печалби въпреки че продъл... а от друга страна продължава помощта а, към тези банки. Банките от своя страна обаче не се замислят за онези, които са слаби и уязвими. Когато става дума за по-добрият надзор на банките и финансовите институции, не трябва да забравяме подобни вредни резултати от тяхната дейност. Трябва по всякакъв начин да предотвратим прекалените, прекалените печалби. Прекъсва я председателя. Дава дума на следващия за една минута. А, господин председател, изказали си до тук, подчертаха, че трябва да се възвърнем доверието на гражданите. Трябва да работим срещу системите на бонуси, както и данъчните убежища. Имам въпрос към госпожа Валстром и господин Албуния. Предложението а, за Европейски надзорен орган, кога ще бъде приведено на практика? Задача на Европейския парламент е да защитава интересите на гражданите, които а, са изложени а, на произвола на банките, които не предоставят достатъчно информация в Унгария, се разработва кодекс за поведение на банките. Мисля, че това трябва да стане и на европейско ниво, за да се регулира поведението на банките по отношение на гражданите, тъй като в Европа има твърде много жертви. Гражданите не разбират какъв е риска, свързан с кредитите. И това е важна задача, с която трябва да се заеме Европейския парламент. Последният ни оратор е госпожа Лепаж. Господин председател, госпожо министър, господин комисар, амбициозната програма, която ни представихте, е много интересна. Но не мислите ли, а, че а, трябва да помислите за а, най-краткосрочните транзакции, които се фаворизират в момента. Не мислите ли, че трябва да се заемете с този въпрос? Най-краткосрочните банкови транзакции, които някои имат, имат някои склонност да използват има още много записани, но съжалявам, имаме само 5 минути за спонтанните изказвания. Благодаря ви за изказалите се, благодаря за, да останете за разбирането сега. Искам да дам думата на госпожа Малстром, която да отговори на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички, които допринесаха а, за този дебат. Виждам, че тук се очертава единодушие за това, за което трябва да настояваме на Г-20. Европа носи отговорност за координирането на тези усилия. Искам да благодаря на комисията и на господин Алмуня за направеното от тях, което допренася за постигането на това единодушие. Мнозина от вас споменаха това, което и ние споменахме. Да, необходим ни е по-добър надзор, да, необходимо е по-добро регулиране на финансовите пазари. И се надяваме, че системата на надзор, която ще създадем колкото може по-скоро въз основа на доклада Ла Розьер, ще влезе в действие. Необходими са ни глобални решения, по-ефективни и по-добре функциониращи международни институции. Необходими са ни по-ясни принципи за системата от премии. Уверена съм, че международната, Международния борд за финансова стабилност ще направи практически предложения в това отношение. Необходимо е финансиране на усилията за борба срещу измененията в климата – не мисля, че би било реалистично да се обсъждат конкретни цифри на срещата в Питсбърг, но трябва този въпрос да бъде обсъден. И тук са ни необходими глобални решения. Не може Европейският съюз да взима решения, които не са координирани с останалите страни от света. Безработицата е, може би, това, което гражданите на Европа най-много забелязват по време на кризата. Безработицата ще продължи да съществува в редица страни, членки. Това е сериозен проблем. Необходима ни е политика за пазара на труда, необходимо е да се окаже помощ на дружествата и предприятията, за да наемат повече хора Необходими са инвестиции в квалификация, обучение и научни изследвания. Тези въпроси ще бъдат осъдени на предстоящата среща на Екофин през октомври. Необходимо е да обсъждаме стратегиите си за изход от кризата. Защото иначе много от взетите мерки в бъдеще могат да имат а, отрицателен резултат върху заетостта, върху растежа, върху бюджетните дефицити, върху инфлацията. Колкото до най-бедните страни, всички много добре разбираме, че те са най-тежко засегнати от международната криза. Ще обсъдим, обсъждали сме и ще продължим да обсъждаме начини да помогнем на най-бедните и най-уязвимите. Международните фирми и банките имат достатъчно средства за това. Необходимо е също така световната търговска система да работи по-добре, да няма протекционизъм. И затова различните версии на данъка Тобин, а, на други фискални мерки могат да имат резултат само ако се прилагат в целия свят. Иначе те могат да бъдат само вредни и да бъдат пречка за развитието на нашите економики. Мнозина тук споменаха хедж фондовете и новите финансови правила. Тези въпроси са на дневен ред за председателството на Европейския съюз. Ще работим в тясно сътрудничество с Европейският парламент, за да приемем директива за хедж фондовете. И то колкото може по-скоро. Знам, че въпросът е сложен. Знам, че трябва да се вземат предвид интересите на редица а, страни. Но това трябва да се направи. За да обобща, господин председател, срещата на Г-20 в Питсбург няма да реши всички тези въпроси. Но се надявам, горещо се надявам, че ще бъде направен достатъчен напредък защото това очакват гражданите на Европа, това очакват и всички хора по света. Те очакват ние да посочим пътят напред, да възстановим стабилността на економическата и финансова система, да предотвратим подобни сривове в бъдеще, да излезем от кризата по-силни от преди. Европейския съюз е силен, и обединен и уверявам ви, че шведското председателство ще направи всичко, което е по силите му, за да представи по подходящ начин гледната точка на Европейския съюз на Г-20 в Питсбург. Благодаря. Благодаря, госпожо Малстром. И сега накрая комисарят господин Алмуня. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички сме съгласни с констатацията, че от гледна точка на ситуацията към момента все още сме изправени пред е, много сериозни предизвикателства по отношение на търсене на решения за излизане от е, кризата, по отношение на обема на е, и ръста на търговския оборот, е, на финансовият, економическият е, ръст е, и постигане на стабилност в финансовия сектор. Необходимо е не само да търсим решения, необходимо е да започнем да прилагаме тези мерки и решения. Всичко това ще бъде предмет на обсъжданията в Питсбърг и ние много интензивно ще подпомагаме държавните и правителствени ръководители в техните усилия да намерят решение. Големите световни економики ще трябва да координират действията си, защото успешната економическа и финансова стратегия е свързана с съгласуваност. Тя предполага съгласувани действия от страна на всички силни играчи в финансовия сектор – да, вие споменахте за болния, който се опира на патерици. Трябва да го изправим на крака, за да може да се движи и без патерици. Трябва да му помогнем да запази равновесие и без да има допълнителни инструменти, на които да се опира. Ето това е нашата цел. Има много грешки постиг... направени в миналото, не само от макроекономически е, характер. Има грешки по отношение на системата за банков и финансов надзор. Ще се опитаме да се получим от е, грешките и ще гледаме напред. Ще търсим решения не само в световен мащаб, ще търсим решения и на европейско равнище. Мога да повторя това, което вече казах днес е, рано сутринта. Не бива да ограничаваме нещата единствено до това, което получават е, хората, до заплащането на техния труд, но това е особено важно е, от е, финансова гледна точка, от политическа гледна точка и от етична гледна точка, от морална, от нравствена гледна точка, естествено, ще трябва да предприемем необходимите мерки и по отношение на премиите и допълнителното заплащане на банкери, брокери и така нататък. Европейската комисия през април тази година разпрати препоръка до държавите членки да преразгледат системата за разпределяне на бонуси и премии сред банковия и финансовия менеджмент, но Необходимо е да се съсредоточим и върху балансите на банките на европейско равнище. Нещата са тясно свързани. Никой не е в състояние сам, самостоятелно да реши проблемите на финансовия сектор в своята страна. Би трябвало да действаме координирано, да съгласуваме мерките в световен мащаб Имаше сигнали, тревожни сигнали, които идваха от е, Съединените Американски щати. Ако по-рано бяхме реагирали, може би можехме да предотвратим е, срива, който преживяхме миналата година, но сега при всички положения няма нужда да обсъждаме миналите грешки, трябва само да се получим от тях и да търсим устойчиво, дълготрайно решение на проблемите във връзка с социалните аспекти тясна връзка между финансова система и социална система. Това е разковничето и това естествено ще доведе до един по-добър резултат. Това ще стои в центъра на вниманието на нашите държавни и правителствени ръководители в Питсбърг. Накрая ще засегна още една тема, която вълнува много от вас. Вие говорихте по тези въпроси. Става дума за дневния ред на Г20 Дневният ред включва и данъчните обежища. В Лондон не бе намерено решение по всички въпроси, свързани с данъчните обежища. Много е трудно, естествено, в рамките на един ден да намериш решение на проблеми, които се натрупват в продължение на години. Във всеки случай, Междувременно изминаха 6 месеца, имаме много повече информация по отношение на укриването на данъци, по отношение на функционирането на тези данъчни обежища, така че на базата на цялата тази информация и на е, частичните решения от срещата на върха в Лондон, ние успяхме да решим една голяма част от проблемите, което не е достатъчно. Става дума само за 6 месеца, в които сме действали много усилено, за да преодолеем проблематиката. Трябва да продължим с тези интензивни усилия, защото в противен случай се получава една трайна и ужасно неприятна деформация на финансовата система, която естествено тревожи гражданите. Да, е, каза се, че гласът на европейските граждани на Европейския съюз би трябвало да бъде много по-силен, отколкото този на Съединените Американски щати. Аз бих казал, че гласът на европейските граждани е много важен за нас в Европейската комисия. Това е всъщност гласът на Европейската комисия. Ние винаги се опираме на мнението и желанието на гражданите. И че ние ще търсим съзвучие, когато издигаме нашия глас с всички останали, защото трябва да търсим световно решение. Благодаря ви. Благодаря ви. Закривам дебата. Гласуването ще бъде по време на първата октомврийска пленарна сесия. Продължаваме със следващата точка в дневния ред, а това ще бъде е, темата